Good morning, dear colleagues. Добро утро, колеги. Добро утро на всички. Нека да започнем нашето заседание. Днес то трябва да продължи до 12.30, след обед пък до 6.30. Утре също ще имаме заседание. Искам да оповестя някои промени в дневния ред. Точка 7. съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, съвета и Европейската инвестиционна банка относно създаването на нова рамка за партньорство с трети държави в рамките на Европейската програма за миграцията. Тази точка ще се обсъди след или преди точка 5. Точка 6 относно правната помощ за заподозрените или обвиняемите по наказателно производство и по производство по европейска заповед за арест ще се разгледа след точка 8 в 11.30. Точка 13. Въпрос с искане за писмен отговор до комисията от 29 януари 2016 от Иняцио Корел е отложена.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 Всички часове, които са в дневния ред, естествено са абсолютно ориентировъчни и могат да бъдат променени в хода на заседанието. Ако няма възражения, дневния ред се приема с тези изменения относно езиковия режим. Днес и утре няма да имаме ирландски, холандски няма да има от 3 до 6.30 днес след обед. Сега трябва да одобрим а, препоръките на координаторите. Номинирана на докладчик господин Тимати Кърхоп като докладчик за създаването на Евродак. Няма да изчитам цялото това дълго заглавие тук. Значи по Евродак докладчик трябва да е господин Тимати Кърхоп. Комисията приема ли тази номинация? Виждам, че приемате одобряване на протоколите от заседанията от 14-15 септември 2015, 10 ноември 2015, 16-19 ноември 2015, 17 декември 2015 година и 20 до 21 април 2016 година. Ако няма възражение към тези протоколи, те ще се считат за приети. И сега започваме с списъка на трети страни, чието граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и на тези, чието граждани са освободени от това изискване, преразглеждане на механизма за суспендиране. Комисията предложи този така наречен механизъм за суспендиране. Той дава възможност да се премахне временно възможността за безвизово пътуване в Европейския съюз за граждани на трети страни, които по принцип имат право да пътуват без визи, ако са изпълнени съответните условия. Нашия докладчик господин Диас Демера, който е докладчик, откакто механизма беше въведен в регламента. Веднага му давам думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, колеги. Ще говорим за механизма за суспендиране. Това е доклад от голямо значение за Европейския парламент и за мен самия. В момента се водят важни разговори за визова либерализация с Турция, Косово, Грузия и не само. Не трябва да забравяме, че тези споразумения са изключително важни. Не трябва да забравяме и за споразумението, което имаме с Турция. Една седмица след като ме номинираха за докладчик. Аз представих своя проект на доклад. През последните няколко седмици разговарях с е, колегите, докладчици в сянка, с представители на съвета и на комисията. Искам да кажа, че с оглед на всички обстоятелства около това досие, ще работя активно и с необходимото смирение, за да може в крайна сметка доклада да бъде успешен и добър. Механизма за суспендиране е изключително важен. Той ще окаже въздействие върху всички граждани на трети страни, с които Европейския съюз е подписал споразумение за премахването на изискването за визи. Ето защо трябва да следим всеки етап от изпълнението на мерките в доклада. Проекта на моят доклад се опитва да постигне точно тази цел. И аз съм включил в доклада три основни идеи. Първата е свързана с делегираните актове. По силата на предложението на комисията, механизма би следвало да функционира и да бъде прият чрез актове за изпълнение. Моят текст обаче премахва това искане и внася изискването подобни решения да се взимат чрез делегирани актове. Парламента трябва да участва в този процес, той трябва да може да бъде съзаконодател. Това е моята позиция и аз я заявявам пределно ясно. Връщането на изискването за визи за граждани на трета страна означава промяна на съществени аспекти от юридически акт. Съответно, тази промяна може да стане само чрез делегиран акт, а не чрез акт за изпълнение. Решението на съда от 16 юли 2015 година подкрепя тази моя идея. Всъщност, то много отговаря, в голяма степен отговаря и на моето виждане. То е свързано и с така наречената реципрочност. На второ място искам да наблегна на принципа за равенство. Визовата политика е изключително деликатна тема. Тук се взимат решения по силата на обичайната законодателна процедура и аз мисля, че правомощите на парламента трябва да се гарантират. За да се премахне изискването за визи за трета страна, парламента трябва да се намеси. Но когато искаме да наложим визи на граждани на трети страни, само съвета може да действа. Това не е логично нелогично и от юридическа гледна точка. На следващо място. Опитвам се да включа елементи, които не са в текста. Искам да се включат гаранции за гражданите на трети страни. Смятам, че трябва да се включи изискването за сериозни реформи. На следващо място. Трябва да кажа, че съм убеден, че доклада ще бъде подобрен вследствие на нашето сътрудничество. Има изменения. Аз а, съм готов да разгледам тези изменения. В крайна сметка измененията могат да се внасят чак до 22 юни. И това е, е добре. Аз мисля, че трябва да гласуваме в комисията на 12 юли. Благодаря ви за вниманието и аз съм готов да чуя сега вашите позиции. Благодаря, господин Диас Демера. Сега ще имаме възможност да се изкажем. Госпожа Йотова е тук от докладчиците в Сянка. Ще й дам думата. И след това ще чуем докладчика от името на АФЕТ, тъй като и АФЕТ има правомощия тук. Господин Сарюш Волски е тук. Той ще се изкаже по този дебат. Кои са в моя списък колегите Бони, Млинар и Бьорк? Госпожа Йотова. Благодаря, госпожо председател. Аз също ще прибавя няколко думи към това, което каза колегата Диас Демера, като предварително искам да му благодаря за добрата съвместна работа като докладчик по тази тема. Знаем, че в Европейския съюз съществуват редица механизми и лостове за реакция в случаи на определени нарушения от страна на държавите членки или на трети страни. Някои от тези възможности не се използват. Например, и до сега продължаваме да спорим и в нашата комисия, и, в комисия, и с Европейската комисия по механизма за така наречената визова реципрочност. А, още по-дискусионен е прилагането на член 7 от договора на Европейския съюз, който искахме да активираме преди време по отношение на Полша. Други се използват, но без никакъв резултат. Настоящия механизъм за суспендиране не е бил използван никога. Ако питаме защо това е така, от Европейската комисия ще ни кажат, че не е имало нужда да бъде активиран. Но държавите членки заявиха, че задействането, на този механизъм е сложна и тромава процедура, която е и мярка от последна инстанция. Това прави използването на този механизъм почти невъзможно. Това е причината в момента да работим над изменението на този механизъм. Искам да изброя няколко основни тези, за които ние ще настояваме при работата по това досие и съответно ще направим и своите изменения. Първо, ние настояваме Европейската комисия да използва делегиран акт при задействането на механизма, а не акта за изпълнение, както е заложено в предложението й. Подобни решения не могат да бъдат взети без да се има предвид мнението на Европейския парламент. Второ, не съм убедена, че за целите на механизма за суспендиране определението съществено нарастване е адекватно. Определението за такова съществено нарастване гласи, че има приток, който надвишава прага от 50% спрямо референтен период. Този процент и формулировка на текста не са акуратни имайки предвид, че някои, някои държави членки приеха огромни количество от граждани на трети страни през изминалите месеци. Трето, Европейската комисия трябва да може да задейства механизма и в случаите, в които не се спазват споразуменията за реадмисия, подписани между държавите членки и трети страни, както и тези между Съюза и трети страни. И четвърто, трябва да се разгледа необходимостта от разширяване на основанията за нотификация – например с по-обща формулировка за риск пред националната сигурност и обществения ред. Това понятие, както сами разбирате, може да има различни тълкования и не е достатъчно прецизирано. Ние ще продължим да работим по измененията по този доклад и аз като докладчика се надявам, че ще разширим неговия обхват, ще го направим по-конкретен и работещ и ще се поздравим с добри решения в тази област. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Йотова. Тук, що ми казаха, че госпожа Млинар ще замести докладчика в сянка господин Язик. Заповядайте. Господин Млинар се извинява, че не може да бъде тук и аз ще прочета неговото мнение. Необходимо е да бъде ревизиран и адаптиран механизма за суспендиране на визите в, съответствие с сегашните условия. предложенията се отнасят до Грузия, Украина, Турция и Косово. Необходимо е промена на режима, за да могат, може бързо да се активира механизма в случай на възникване на нови обстоятелства основанията за такова активиране трябва да отговарят на реалността и да бъдат по-гъвкави. Той приветства включването а, на взимане предвид на споразумение за реадмисия, но тази гъвкавост трябва да бъде придружена от ясни гаранции, които включват основните права и защитата на правата на човека като се имат предвид политическите последици от е, визовите изисквания, приветства предложението на докладчика за използването на актове по делегация, така както предлага докладчикът. Благодаря. Благодаря, казва председателката. А, господин, а, госпожа Бьорг замества госпожа Вержа. Благодаря. Мари Кристин днес не може да присъства, затова ми е дала своите бележки. Аз ще говоря на френски сега, за да представя нейната позиция. И така, Кристин подчертава преди всичко благодарността си към докладчика за неговата работа и за съвместната работа. Тя също така подчертава, че този механизъм за суспендиране, а, особено когато се отнася за Турция, трябва да бъде усъвършенстван и трябва внимателно да се следи как ще бъде прилаган подобен механизъм, като се имат предвид нашите цели по отношение на миграцията. Политиката за визи не трябва обаче да бъде използвана а, за други цели. е също така а, има съмнение по отношение на критериите и на процедурата. По отношение на критериите тя подчертава, че ще бъде важно да има точни критерии, а, които а, не произхожда само от нуждите на миграционната политика, а взимат предвид защитата на правата на човека. Така че да се гарантира на всички правото на убежище. Наред с това, критериите е, трябва да включват е, положението по отношение на правата на човека в трети страни. Като се има предвид е, положението с видите, не може да не се вземе предвид състоянието на защита на правата на човека, когато става дума за суспендиране на видите. По, по отношение на процедурата, съгласни сме с докладчикът, очевидно е, необходимо е тези решения бъдат взимани чрез актове по делегация. И очевидно трябва да участва и парламента. Госпожа аз ще спра до тук, тъй като съм сигурна как да кажа това, което искам на френски. Така, сега аз съм... А, Госпожа Киркоп ще говори вместо господин Киркоп ще говори вместо с колегата. Съжалявам, че закъснях, казва господин Киркоп. И аз имам някои бележки, които ще ви споделя с от името на господин, Макавей. Тя подчертава необходимостта от усъвършенстване на механизма за суспендиране, за да се укрепи доверието в споразуменията за либерализиране на визовия режим. Такова усъвършенстване е също така необходимо, за да може да реагираме на извънредни обстоятелства, без да чакаме законодателни решения. Тя приветства решението на комисията с което се съкръщава референтния период и ще се ускори процедурата, а също така и възможните основания за суспендиране. Като се има предвид сегашното извънредно положение, става дума за значително увеличаване на отказите на граждани на трети страни докато споразуменията за реадмисия, сключени между Европейския съюз или страни членки, а, трябва да предвиждат задължение за приемане на гражданите обратно. Във връзка с четвърто изменение, където става дума за увеличена а, опасност за публичната сигурност или националната сигурност, Несъгласна е също с трето изменение, където става дума, че могат да се използват механизма само при извънредни обстоятелства. Съгласна е с предложението на Европейската комисия, че механизма за суспендиране трябва да бъде използван общо, когато либерализирането на визовия режим води до сериозно увеличаване на нередовната емиграция в такъв случай могат да бъдат отхвърлени исканията, мобите за виза, когато има увеличена опасност за националната сигурност или публичния ред. Председателката. Сега давам думата на господин Сайрос Волски, който е докладчик в АФЕТ. Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик по либерализация на визите за Украина. Обсъждахме този въпрос вчера. И нашето проекто становище се отнася до механизма за суспендиране. Заявяваме, че либерализирането на визовия режим е много важен елемент от нашата външна политика и политика за сигурност. Тук има, разбира се, и вътрешни аспекти, които трябва да се вземат предвид от комисията Либе, но също така и външно-политически аспекти, които не трябва да се забравят нещо като е общо за Косово, Грузия и Турция а, и е повод за загриженост, е, че са ни необходими целеви показатели, а, еталонни показатели, които да продължат да съществуват, и да не бъдат забравени след либерализирането на визовия режим. А, ние смятаме, че трябва да се въведе механизъм за мониторинг за да може да се осигури, че Европейския съюз притежава лостове е, за е, е, да наблюдава, че продължава приемането на антикорупционни закони и борбата с корупцията. също тук става дума и за инструмент на външната политика. Смятаме, че механизма за суспендиране, така както се предлага, не е достатъчен. И смятаме, че сегашният механизъм, така как се предлага, не е достатъчно, тъй като той се една, засяга само рисковете от миграция. Трябва да бъде допълнен като се, със следната фраза продължаващо изпълнение на, необходим, на изискуемите стандарти и целеви показатели. Защо се а, а, дава либерализиран видов режим на едни или други страни, като се им полагаме, че не съществува миграционен натиск, нещо, което колегите споменаха, е, необходимо е да бъдат е, е, наблюдавани и постигани целевите показатели. И затова ние смятаме, че това може да бъде добавено в механизма за суспендиране. Не сме обсъдили още механизма за суспендиране, това ще стане в бъдеще но знам, че комисията АФЕТ поддържа включването на това, което казах. И това, тази препоръка е универсална. Тя не се отнася за конкретни страни. И всяка трета страна, която получи привилегията за безвизов достъп до територията на Европейския съюз, трябва да изпълни това условие. И това изискване трябва да бъде свързано с някои обективни показатели, които са да бъдат включени в споразумението. Знаете, че от години е, това е общоприета практика и е позиция на ЕФЕД всички споразумения с трети страни да включват е, клаузи, свързани с правата на човека. Изхождаме от същата философия. Е, правата на човека, върховенството на закона, демократичните критерии, трябва да бъдат включени и така в, записани в по-конкретен начин, без да се визират а, а, конкретни страни. Може, примерно, да се отнесем към а, показатели, включени в а, други международни споразумения с трети страни от различен вид, а, включително и с участието на МВФ. Тоест, аз се опитвам да ви обърна специално внимание към този въпрос и предлагаме с една дума механизма за суспендиране да взима предвид и външнополитическите цели, когато даваме привилегията за свободен достъп до Европейския съюз, за да може нашата външна политика да бъде последователно провеждана и в тези случаи. Тоест да няма връщане назад, когато става от нашите изисквания. Благодаря, господин Волски, господин Бонинг. Благодаря. Най-напред и аз искам да благодаря на гостин за добре структурираните изменения, за добрия доклад и за усилията на всички докладчици в сянка. Този механизъм за суспендиране е много важен инструмент, който допълва останалите процедури за либерализиране на визовите режим. Готови сме да подкрепим измененията, свързани с актовете по делегация и призива да бъде включен Европейския парламент в взимането на решения. Необходимо е също така да се уверим, че са изпълнени всички критерии, за които стана дума. Не трябва да забравяме изискването за равно еднакво третиране. Това, което Яцек Сайрос Волски тук що каза, разбира се, е много важно. Това от една страна, но от друга страна не трябва да забравяме, че когато изискваме от страните в процеса на подготовката на приемане на режим, облегчен визов режим, че те трябва да изпълняват изискванията, свързани с върховенството на закона. Но не трябва да забравяме и задълженията на страните членки. Няма да е добре, ако приемам такива изисквания, а нямаме инструменти, с които да се борим с нарушенията в страните членки по отношение на върховенството на закона. Известно е, че решенията за либерализиране на визовия режим за Турция, Косово, Украина и Грузия вероятно вероятно казвам, ще бъдат взети тези решения през есента. Значи трябва да изпратим сигнал на нашите партньори. Специално това се отнася за Украина и Грузия, че ще одобрим и приемем този механизъм на суспендиране своевременно. И накрая трябва да помислим дали след като се обсъдят измененията на 22 юни, се може да избързаме. Така че нашата парламентарна комисия Либе да гласува по-рано. Ако може да се гласува въпроса на юлската пленарна сесия. Знам, че това няма да е лесно, но си струва да опитаме. Благодаря. Благодаря, господин Бони. Господин Здановски. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за много добрия доклад. Свършил е добра работа. Благодаря. Искам също така да благодаря на всички докладчици в Сянка, които са участвали в изготвянето на доклада. Аз съм загрижен преди всичко, че влакът вече е тръгнал, а ние говорим за а, внезапна спирачка. Аварийна спирачка. Но, преди да предоставим либерализиран визов режим, трябва да сме наясно, че са изпълнени всички условия, за да не трябва да използваме аварийна спирачка. Бързото или внезапно увеличаване на броят на граждани на трети страни, които влизат в Европейския съюз, е свързано с, а, свързан с рискове за сигурността и за това трябва да сме сигурни, че всички условия са изпълнени. И за това искам да си задам въпроса, дами и господа, какво мислите за Косово, ако разгледаме данните от 2013 насам? Гражданите на Косово като че ли отговарят на това, което наричам опасения, въпроси свързани с сигурността. Това се отнася за Чешката република и за Германия. Знае се, че граждани на Косово понякога са сръбски паспорти са извършители на немалко престъпления. Тоест, като обсъждаме доклада, трябва да не забравяме тези важни въпроси. Сега за Турция. Става дума за ускорено либерализиране на визовият режим, вероятно още преди да е прият механизма за суспендиране. Но как ще използваме аварийната спирачка? Но ако, как след като влака е тръгнал, ако трябва да дръпнем аварийната спирачка, това няма да е никак приятен случай. И сега, когато обсъждаме този въпрос, нека първо говорим за превенция, а чак след това за лечение е, или е, решаване на проблемите. Благодаря, господин Зденовски. А сега ще дам пак думата на докладчикът господин Диаз Демера Гарсия. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добро утро. Благодаря на докладчика и на самата ресорна комисия, че ни даде възможност да вземем отношение по това досие. Работихме съвместно и с докладчика, който представи проекта доклада днес. Има одобрение за предложението на комисията като цяло и от самия докладчик и от някои членове на ресорната ви комисията. Целта е с това предложение да се внесе гъвкавост и сегашния механизъм за спендиране да бъде по-лесно приложим, когато това е необходимо. Комисията си отбелязва отделните изменения от докладчика, свързани с допълнителните критерии и увеличаване, внезапно увеличаване на броя на лицата и отделните рискове също са взети предвид. Комисията предлага целево преразглеждане на механизма за суспендиране и това той да бъде по-гъвкав и по-лесен за приложение. За преустановяване се предвижда акта за изпълнение, но разбира се, с законодателите трябва да решат до каква степен да се използват актовете по делегация или тези за изпълнение в рамките на договорите. Относно нуждата от докладване и събиране на статистически данни, това е много важен аспект, както и докладчика каза суспендирането е много сериозно решение и трябва да видим как суспендирането би се отразило върху връзките ни с съответната трета страна. За тази цел необходимо да бъдат събирани данни. Това е засегнато и в предложението на комисията и разбира се, суспендирането трябва да почива само на конкретни аргументи, обосновани причини. Благодаря много на докладчик още веднъж. Сега госпожа Кели, представител на Холандското председателство. Добро утро. Добро утро на членовете на комисията Либе. Благодаря, че ме поканихте да взема отношение по проекто от доклада, изготвен господин Диас Демера. Демера Говорили сме вече с някои от докладчиците в Сянка. Съветът приветства реформата, която се предлага за преразглеждане на механизма за суспендиране. Съвета предложи наскоро позиция, свързана с това преразглеждане. Съвета прие предложението на комисията и добави някои точки към него. Държавите членки трябва да също да опростят своите правила, така че механизма да стане по-гъвкъв. Предложението е свързано и с, не на последно място, с въпроси като вътрешния ред, обществената сигурност, изготвена е пътна карта, която включва определени критерии, предвижда се и годишен доклад предвижда си автоматичен механизъм. Ако даден брой държави членки докладват, че дадена държава не изпълнява критериите, трябва да се предприемат мерки за временно преустановяване на механизма за няколко месеца. Съвета смята, че влизането в сила на този механизъм е условие за либеризиране на визовия режим за Грузия, Украина и Косово. За да бъде одобрено това, съветът очаква и позицията на Европейския парламент. Очакваме и провеждането на триалог по механизма за суспендирането и то това да стане възможно най-бързо. Господин Дездемера сега има думата в качеството си на докладчик. Благодаря, госпожо председател. Да, бяха добавени нови коментари, свързани с доклада. Благодаря ви за вашите изказвания. С госпожа Йотова ще започна. Благодаря ви за вашите коментари. Много интересни ми се сториха вашите коментари, особено връзката с механизма за реципрочност. Смятам, че сме на едно мнение и аз и вие знаем, че сме се отправили в една и съща посока и вървим по един и същи път. Няма от какво да се страхуваме, защото ще работим в хармония. В допълнение искам да ви благодаря за че подчертахте важността на делегираните актове. Това наистина дава повече на правомощия на парламента в качеството ни се законодател. Искам да ви а, благодаря. Ангелика трябва да напусне, трябваше да напусне, няма да правя коментари по това, което каза тя, но трябва да припомня, че има подкрепа за предложението на комисията. Сега, Кристин. Съгласен съм и с това, което каза тя. Със сигурност трябва да използваме делегираните актове. Тя е загрижена за човешките права и най-вече се отнася до граждани на трети страни. В тази връзка искам да и припомня това, което е посочено в точка трета, да се гарантира зачитането на човешките права на граждани от трети страни. Така че по тази точка сме на едно мнение. Господин Бони, мой скъп приятел, много мило ми благодари и аз искам също да му благодаря на свой ред за неговата подкрепа. Освен това искам да му благодаря, че подкрепи моята позиция, свързана с делегираните актове. Както казах, тези делегирани актове отрежат много важна роля на Европейския парламент. Искам да подчертая и важността на еднаквото третиране и препратката, която беше направена към Грузия, Косово и Украина. Споделям и това мнение. Съгласен съм и с това, което той каза по отношение на Турция. Радвам се, че той каза, че можем да се придвижваме по-бързо. Да, можем да го направим. Преди една седмица бях излъчен излучен за докладчик и а, се надявам, че наистина ще успеем. Искам да благодаря на моя колега Томас и мой приятел за а, милите думи. Много ми хареса начинът по който описахте тази аварийна спирачка. Нещата могат да бъдат опростени и механизмът може е, да се счита наистина като вид аварийна спирачка. Позовахте се на Косово. Ще го имам предвид. Защото тук стои въпроса с, с самата статистика. Турския въпрос също поражда загриженост. Той е свързан също с аварийната спирачка, която вие споменахте. Искам да благодаря на комисията и на ГД Вътрешни работи. Е, с, разбира се, те ам, подходиха много дипломатично към всички изменения. И също така, относно делегираните актове, трябва да кажем, че те първо бяха отхвърлени от самият съд на Европейския съюз на 16 юли 2015 година. Имаше постановено решение от съда. Не забравяйте, моля ви, какво съм казал тук. Е, има и друг въпрос, който, с който също съм съгласен и това е, че делегираните актове, не всъщност, че статистиката е много важна. Оценявам професионализма на колегите и наистина с удоволствие работя с всички вас трябва да, да ускорим усилията си и да направим механизма по гъвкъв Обществената сигурност също е много важен елемент. Със сигурност трябва да имаме един много е, гъвкав механизъм, който да може да се прилага към всяка трета страна, която не се придържа към критериите. Благодаря ви още веднъж за вашия принос. Ще работим възможно най-бързо. Това зависи от вас, разбира се. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Диаз Демера. Срокът за измененията е 22 юни до обяд. гласуването, председателят е прекъснат. Благодари... пропуснах нещо, за това ви прекъсвам. Господин Сариуш Волски, съжалявам, че не се позовах на това, което вие казахте. Ще имаме предвид становището на комисията АФЕТ и със сигурност ще отчетем а, важността, която се отрежда на преразглеждането на механизма за суспендирането. Ще имаме предвид и а, задействането на механизма и неговото влияние върху външните отношения с трети страни. На 12 юли е гласуването в Либе, до 22 юни е, е срокът за подаване на изменения до обяд. Благодаря ви за участието. Преминаваме към следващата точка. Точка 7 на 7 юни 2016 година комисията публикува ам, съобщение а, по така наречените всеобхватни партньорски споразумения а, по въпросите за миграцията. Ние приканихме господин а, Леонардо Габричи, председател на комис... представител на комисията, да ни запознае с въпроса и да ни представи съобщението на комисията. Външното изменение на това съобщение е много важно, затова поканихме и други заинтересовани страни да вземат участие в тази размяна на мнения. Господин Давид, че имате думата. Благодаря, госпожо председател. Вие казахте, че аз представлявам комисията и от СВД, но аз всъщност представлявам само комисията. Така или иначе, обаче работихме и с външната служба. Искам да кажа, че всички сте се запознали с съобщението. Надявам се, че сте получили и допълнителната информация. Съобщението обхваща и препоръка за съвета да го приеме. Това, което е важно, че правителствените и държавни глави ще имат възможност наистина да одобрят съобщението и всичките негови елементи. Важно е посланието в това съобщение. От една страна, в съобщението се повтаря вече концепцията по принцип, която и сме използвали до сега, но тази концепция се повтаря и се затвърждава и на ниво държавни правителствени глави, обхваща се външното измерение и миграцията и от друга страна ние подготвяме пътя за постигането на едно по-засилено присъствие на Европейския съюз в областта на външното измерение. Знаем, че нито една държава членка не може да се справи сама, затова трябва съвместни усилия. Сега, няколко думи по теби два аспекта. Относно принципите, които искаме да затвърдим в това съобщение – каквото и да правим по отношение на, вътреш, на външното изменение с трети страни, то това трябва да става под формата на партньорство. Какво означава това? Това означава, че не можем да се ограничим само в рамките на а, стрикните изисквания, свързани с връщането. Целият дебата за миграцията се. А, основава на заключенията на министрите по правосъдие и външни работи. Да, и това е важен аспект, но посланието е, че не можем да се отнасяме към трети страни, като им казваме, а, ние ще ви а, дадем стимули, ако вземете хора обратно, или пък ще ви санкционираме, ако не приемете никого обратно. Не, не може така. Ние говорим за партньорство с тези трети страни като съвместно се справяме с проблема с миграцията и третите страни, към които се обръщаме ние и, и а, искаме от тях да прилагат правилата за връщането, те също са подложени на а, натиск, миграционен натиск, например, що се отнася до Тунис. Там също има а, е, затруднение за връщането на лица в е, страната, но знаете, че в е, Тунис има около 1 милион души от Либия, които са са били принудени да напуснат родните си места. Когато говорим за трети страни, не можем да се ограничаваме само в рамките на определени аспекти. Трябва да говорим за истинско партньорство, за справяне с миграционния натиск и ам, да стъпим върху вече съществуващия политически диалог, който водим вече с всички тези трети страни. Втори елемент който е отразен в съобщението, обхваща холистичен подход и, и всички лостове, които трябва да, трябва да бъдат използвани в рамките на политическия диалог, двустранния политически диалог. Какво имаме предвид? нека да, взем, да дам пример отново с Тунис. Тунис е част от съседската политика на ЕС, има и договор за асоцииране, има и план за действие. Това е страна, която представлява свободна зона за търговия, що се отнася до промишлените продукти. И а, може да говорим а, не само за връщане, а и за справяне с а, миграционните проблеми като цяло, защото има и други. И а, да използваме вече съществуващата платформа, като обсъждаме земеделие, търговия, сигурност, върховенство на закона. Тоест, говорим за холистичен подход, който да обхваща на 360 градуса всички важни елементи. В двустранния ни диалог има определени неща, които могат да бъдат направени от Европейския съюз. Да речем, да сключим споразумение за открито небе с Тунис, да им да, за да може да се а, насърчи туризма и инвестициите в страната, това наистина е голям стимул, който може да бъде включен в тези холистични преговори с, с страната. М и а, е, това произтича и от а, е, общностните правомощия, защото а, е, този, тази концепция за открито небе е част от а, общностните правомощия. И така можем да правим стъпка по стъпка, а, да предприемаме нови мерки а, в а, преговорите. Държавите членки предлагат да се действа на двустранно ниво, защото имат исторически връзки с тези страни, но това едва ли е най-добрият подход. Има държави членки, които са по-силно засегнати от нелегалната миграция от определени трети страни и не могат да очакват да използват само синия флаг с звездите и да използват концепцията за открито небе, може би е добре да действат и на двустранно ниво. Има уникална възможност да се използват тези въпроси, свързани с миграцията, за да се навлези по-дълбоко в същността на Лисабонския договор първата част в съобщението затвърждава тази концепция, която е много важна за постигането на а, осезаеми резултати. Холистичен подход, партньорство и съвместно сътрудничество между ЕС и а, държавите членки, за да се стигне до осезаеми резултати. На второ място а, се набляга на приноса на Европейския съюз по въпросите за миграцията. Това се нарича Европейски инвестиционен план. С други думи, С съществуващите налични средства за сътрудничество няма как е, да бъдат разрешени проблемите дори със средствата за развитието. Държавите членки трябва да се опитат е, да влеят повече средства е, в фондовете с помощта за развитие, но и това няма да е достатъчно, за да могат да бъдат разрешени проблемите в краткосрочен и средносрочен план, защото тенденциите в тези страни и най-вече в страните от Саб Сахара и в Тунис. В Тези страни стават все по-бедни, все по-бедни и бедността се задълбочава все повече. Трябва обаче международната общност да има капацитета да реагира, разбира се, Европейския съюз, за да може да се подпомогнат тези страни от социално-економическа гледна точка и те да се превърнат в надежни партньори и да могат да управляват сами границите си и всичко останало. Тук имаме нужда от този инвестиционен план, който включа не само средства за сътрудничество, ами той отива и отвъд това. Обхваща си околната среда, инвестиции свързани с нея за опазването и всички финансови институции са обхванати. И това ще е голямо предизвикателство за Европа и за Африка, защото виждате, че Европейския съюз губи част от влиянието си в Африка за сметка на Китай, например. Така че това е част от дългосрочната ни визия за партньорство а, и най-вече за социално и економическо партньорство. Тук ще трябва да се работи допълнително. Това обаче е изключително важно и без подобни мерки няма да можем да обърнем настоящите тенденции и положението ще стане още по-лошо. Можем ли да очакваме 100-200 хиляди или 2 милиона, 3 милиона мигранти? Всъщност в днешния свят има над 60 милиона разселени лица. И за да приключа, искам да кажа няколко думи за последната точка от съобщението, а именно отговорността на Европейския съюз като международна общност. Ние трябва да бъдем лидери в световен план, да говорим с по-ясен глас През септември ще има среща на върха на ООН. Тя ще е свързана и с а, инициативата на Обама за беженците. Мисля, че говорих твърде дълго и сега ще дам думата на вас за въпроси. Благодаря, господин Габричи. Сега ще дам думата на господин Бушакевич. Извинявам се, ако не произнасям името както трябва, от Генерална дирекция Хом на комисията. Благодаря, госпожо председател. Искам да допълня току-що казаното, тъй като това съобщение е плод на съвместните усилия между СВД и комисията. За нас в комисията и в нашата генерална дирекция съобщението е важна стъпка – То се изгражда на основата на две ценности. На първо място последователността. Отчита се онова, което вече сме направили във външен и във вътрешен план. В продължение на години изграждаме подход спрямо някои трети страни. Тези подходи не са били най-ефикасните, може би, и затова сега сме в такова положение, но не започваме от самото начало. Имахме глобален подход към миграцията, мобилността, Опитахме се да изградим пакети, споразумения за реадмисия, пакетите за мобилност и така нататък. Предприяти са стъпки, съответно могат да спомена тук и диалозите през последните няколко месеца, срещата на върха във Валета. Възоснова на всичко това ние искаме да преминем към по-ефикасно изпълнение. И ето защо голяма част от съобщението е посветено на партньорствата за миграция. Тези партньорства за нас е, са такива, че на първо място трябва да се обърне внимание на самата миграция като проблем. До сега се използваше отраслов подход. И инструментариума в рамките на Генерална дирекция Хом. Сега комисията говори за цялостен, за хоризонтален подход и за използване на всички инструменти, които въобще съществуват. На второ място партньорството с трети държави. Това е съвместно начинание и трябва да работим възосновата на споделена отговорност. Европейския съюз е готов на нещо подобно. Искаме обаче да чуем и обещанията за действие на третите държави. И накрая, много е важно да се включат и държавите членки. Не можем да имаме намеса само на европейско ниво. Не само поради характера на правомощията, но и поради специалните отношения на някои държави членки с някои трети страни. Някои държави членки имат привилегирован достъп до такива държави, а Европейския съюз няма такава привилегирована позиция. Ето защо трябва да обединим силите си, е, да бъдем кохерентни и да говорим с един и същи глас. По отношение на миграцията и партньорството. Наред с миграцията, тук искаме да се включат и други компоненти. Например, търговията, помощта за развитие, въобще всеки един аспект, който е важен за съответните трети страни. За да стане това обаче, ние трябва да чуем тези трети страни и да видим към какво проявяват интерес. Има три краткосрочни цели на партньорствата. На първо място спасяването на човешки животи, засилване на сътрудничеството, укрепването на капацитета в третите страни, независимо дали те са страни на транзит или страни на происход. Дългосрочната цел естествено е да се справим с причините, с корените на проблема. Ние в нашата генерална дирекция не можем да направим много по отношение на фондовете. Фондовете се администрират по силата на политиката на развитие. Ние се надяваме обаче, че възоснова на сътрудничеството Фондовете ще допринесат за ефикасността на, на политиките. Що се отнася до географията, ние предлагаме да има приоритетни трети държави. Това не означава, че искаме да се откажем от сътрудничеството с а, други трети страни, които не се споменават. Просто искаме да се постави ударението върху конкретни държави. Например, Централно-средиземноморския маршрут. Споменаваме пет държави. Споменаваме някои държави като страни на происход. Искам да кажа обаче, че тук по никакъв начин не се отказваме от вече установеното сътрудничество или от сътрудничеството с други трети страни. Госпожа Могерини ще ни помогне да създадем механизми за вътрешна организация. Надяваме се, че държавите членки също ще дадат своята дан и в крайна сметка, като приключи цялата ни работа, ще се обърнем към третите държави. Благодаря. Сега започваме с разговора. Госпожа сте не първа. Благодаря, госпожо председател. Имам един въпрос относно практическото изпълнение на този пакт. Какъв е механизма за наблюдение, как се използват средствата на място? Как ще ни се предоставя информация? Имам някои притеснения. Разговарях с е, хора от Турция, представители на демократичните сили. Те изказаха сериозни притеснения относно използването на европейски средства. Казаха за това, че те не отиват в правилното място, може да има злоупотреби. Какво ще ни кажете и за техническата помощ? Ако искаме да има конкретни резултати, Имаме вече натрупан опит от работата по различни части на света. И в много места има нужда от техническа помощ. Тя включена ли е в пакта за миграция? Има ли тук образование? Има ли работа по отношение на човешките ресурси? Кажете ни малко повече за практическото изпълнение. Благодаря, госпожа Бьорк. Благодаря. Точно както по въпроса, който обсъждахме преди малко по отношение на визовата политика, всички политически инструменти ми се струва, че се използват, за да се спрат бежанците, които идват в Европа. Ето защо в нашата партийна група ние сме сериозно притеснени. Този пакт се основава на модела на споразумението ЕС Турция, Турция. Всички политически инструменти се използват с една и съща цел да се спрат бежанците към Европа. Политиката за развитие и всички други политики. Целият арсенал. Мисля, че това предложение е срамно. Трябва да сътрудничим естествено с трети държави, трябва да имаме споразумение, но не с такива предложения. На Напротив, сега се сътрудничи с диктаторски режими Судан, Еритрея, но не само. Тук има предложение за екстернализация на границите на Европейския съюз. Има някои държави членки и техните ръководители искат да се затворим напълно и да изпратим граничния контрол далеч от Европа. Мисля, че тези държави сега успяват да наложат своята позиция и това не е добре. Миналата седмица говорихме в пленарна зала и се видя, че много партии са критично настроени спрямо това предложение. Няма нужда от такива предложения, имаме нужда от солидарни решения, има нужда от приемане на беженци и има нужда от отговорност в рамките на Европа. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор, това е госпожа Шлайн. Благодаря, госпожо председател. Естествено, няма съмнение, че има нужда от голям инвестиционен план за Африка. Има нужда от план за сътрудничество. Но тази програма поражда притеснение. Тя говори за засилване на сътрудничеството с трети държави, за да се попречи на тези, които бягат от войни и бедност, да дойдат в Европа. Отношенията между ЕС и третите държави се основават на условия. А тези условия пречат на сътрудничеството. Управлението на границите не създава възможности за африканците. То не намалява неравенството, напротив, има риск неравенството да се задълбочи. Какво се предлага сега? Средства се хвърлят в управлението на границите и в изграждането на капацитет. Това обаче не е първия опит е, и не е правилният опит да се действа. Както каза предишния оратор, извеждаме навън, извън границата на Съюза, нашите граници. Ако беше прият дневния ред за миграция, ние нямаше да бъдем в е, такова положение. Господин Гереро Салом, благодаря, госпожо председател. Нека да кажа, че аз съм тук в качеството си на постоянен докладчик относно хуманитарната помощ в Комисията по развитие. В тази си роля аз трябва да кажа няколко думи относно тревогите на Комисията по развитие. Всъщност някои от колегите вече казаха онова, което аз искам да кажа. Миграцията се превръща в централен приоритет за външната ни дейност. Всички знаем много добре, че Африка представлява една от нашите външни граници. Не от политическа гледна точка, а от е, географска гледна точка. Тя е всъщност нашия съседен район. Ако не променим положението в Африка, ще имаме неконтролируем, непрестанен поток на мигранти към Европа. Стотици хиляди милиони хора от Африка бягат от войни, от глад, миграцията и бежанците трябва да са част от нашата външна дейност. Това е важно. На следващо място обаче трябва да кажа, че подхода на установяването на партньорства е единствения възможен подход. Не можем едностранно да налагаме конкретни политики на държави, откъдето идват мигрантите или бежанците. Ние трябва да работим в сътрудничество, в партньорство с тези държави. Имаме притеснение по някои въпроси. На първо място, трудно е да гледаме на политиката по развитие като политика, която трябва да се основава на толкова много условия. Не казвам, че не трябва да има никакви условия, но сега съществуват някои условия, свързани с човешките права, например, с доброто управление. Тук обаче не приемам онова, което се предлага. А именно да се е, налагат е, категорични условия на страните, които получават помощ. Помощта за развитие трябва наистина да, да създава възможности. Това е основната и задача. На второ място хуманитарната помощ. Тя се основава на конкретни принципи, не трябва сега да ги припомням. Един от тези принципи е неутралността а неутралността по някакъв начин не се връзва в това предложение за вашите условия. И накрая по отношение на бюджетните измерения. Нека да бъдем честни. В момента има групиране на ресурси. Има план за Сирия, има план за развитие и фонд за развитие – Комисията каза, че през есента ще направи предложение за увеличаване на средствата двойно и ще може да се използват много средства и в рамките на фонда за стратегически инвестиции. Дори това да се случи обаче, трябва и държавите членки да дадат своята дана. По-настоящем това не се случва. В една хипотетична ситуация би било добре половината от средствата да идват от държавите членки. Държавите членки би трябвало да реагират така, както реагираха по отношение на бежанската криза. Африка е огромен континент. Населението му нараства и ако нямаме точно толкова отделяне на усилия и на средства, както за други инициативи, ние няма да се справим. Много е трудно да се работи с недостатъчен бюджет. Естествено, този проблем трябва да се реши в а, други комисии. Държавите членки трябва да допринесат, иначе няма да успеем. Uh, Господин Кирков, благодаря госпожо председател. Мисля, че забележките на комисията са много интересни. Искам обаче да спомена въпросът за тези фондове и начинът по който те действат. И изпълнението е нещо много трудно за оценка, особено когато става дума с за миграцията, как може да оценим как функционират тези допълнителни фондове. Бих искал да знам малко повече за това. Някои от термините, които се използват, са много интересни. Харесвам положителни и отрицателни стимули. Страните, които желаят да сътрудничат казваме, ще има последици за тези, които отказват да сътрудничат. А, когато бях отговорник по политическата дисциплина в правителството, никога не казвахме, че ще има последици за едно или друго правителство. А, явно света се променя. Но това е, е друг въпрос. А, сега, е, питам се, има ли прака а, взаимозависимост между законната миграция, и нередовната миграция. Винаги ни се казва, ако увеличите възможностите за законна миграция, вероятно това ще намали натиска от нередовната емиграция. Бих искал да имам повече факти, които доказват това твърдение. Най-меко казано имам съмнение по този въпрос. Каквото и друго да предложим, много важно е да имаме яснота какви подходи ще приемем, ако говорим за стимули, за възнаграждаване, за нерегровна емиграция, за нотифициране на държави и индивиди, кое, какво, колко ще помогне. Трябва да сме съвсем наясно. Понякога се питам дали не се губим в много хубави думи, пък реалността на място е нещо по-различно. Госпожа Бикстрам. Благодаря, госпожо председател. Като слушам Тимоти Кирков, винаги това, което той казва, ме вдъхновява. Той винаги внася нотка на хумор, но също така енергия и творчески подход в нашия дебат внася той. Когато става дума за предложението, трябва да имаме предвид контекста, в който то се представя. Какъв е контекста? Светът гори. Разбира се, винаги трябва да сътрудничим е, с е, нашите съседи. Но до каква степен трябва да отива това сътрудничество? А, а, а не можем да изнасяме нашата хуманитарна отговорност или да се опитваме да разширяваме границите си. Би било, когато става дума за сделката между Европейския съюз и Турция или пък за страни като Либия. Онзи ден австрийският министр говори по този въпрос. Новият шведски външен министр наскоро говори за абсолютната необходимост за сключване на споразумение с Либия, което е една провалена държава. Трябва ли да повторим това, което направихме с Турция? И след това да го повторим по трети, четвърти път да направим, сключваме подобни сделки. Трябва а, сериозно да се замислим, като се има предвид а, а, положението с Турция. Каква сума се даде там? по-голяма, отколкото цялата ни помощ за останалия свят. Става дума за много, много пари. Искаме и с други страни ли да сторим същото? В какъв контекст ще трябва да действаме като Европейски съюз? Ще прилагаме ли а, понятието за крепостта Европа? А, това ли искаме да направим? Боя се, че това предложение ни води с една крачка по-близо до Европа като крепост. И това ме тревожи. Разбира се, винаги трябва да сътрудничим с нашите съседи. Но екстернализиране на границите на Европейския съюз, изнасянето им извън Съюза, е нещо, което дори не трябва да помисляме. Госпожа Холмайер, благодаря, госпожо председател. Коментарите са доста смесени и не винаги са във връзка с това, което обсъждаме в момента. Сега обсъждаме областите, свързани с хуманитарната помощ, изключването на партньорски споразумения с трети страни. Това е наистина необходимо. Убедена съм, че трябва да инвестираме много повече. Присъединявам се към колегата от ACD, които казаха, че много хора бягат по принуда и бягат, защото държав, държавните институции са в много лошо състояние, хората се чувстват несигурни, не виждат никакво бъдеще за себе си в тези страни и затова трябва да инвестираме в тези страни. Целта не е да бягат все повече хора, които ние да приемаме. Целта е тези хора да имат възможност да останат в родината си, защото там виждат бъдеще за себе си. Това е подхода на комисията и от страна на държавите членки ми се ще да е, има по-сериозен принос, свързан с помощта за развитие, предназначена за африканския континент. От друга страна, смятам, че ако правилно съм разбрала комисията, не става въпрос за изграждането на Европа като крепост, ами просто да се спрат неконтролираните потоци от хора и защото неконтролираната миграция представлява проблеми за много държави членки, възникват конфликти между тях и целият съюз изпада в затруднено положение, защото самите държави членки, когато са разединени, не може да се намери общо решение. Приемането на истински бежанци е Въпрос, който разбира се не подлежи на обсъждане, всички сме на едно мнение. Има обаче определени концепции, идеи, които трябва да се приложат на практика. Не можем да си избираме съседите по предпочитание, кои са ни по-любими, кои не. Когато ем, предоставяме средства, те трябва да са предназначени за стабилизиране на самия регион и да доведат до, до това по-малко хора да напускат страните си. Опитваме се да сътрудничим с Либия. И е, в региона на Сахара в момента ситуацията е много много осложнена. Милиони и половина са загубили живота си, затова и другите бягат. Ние трябва да предотвратим а, загубата на човешки животи, защото не Средиземно море е гробището, ами самата Сахара. Ам, всичко, което правим, трябва да е насочено към оказване на помощ на възможно най-много хора, но не само на европейска територия, а и в други страни. Ще водим много дискусии с държавите членки, но ние носим и отговорност за това да предоставим достатъчно средства, а, предназначени за африканския континент, за да може и обикновените граждани да се възползват от тези средства. Ако можем да приведем всичко под един общ знаменател, ще можем да отбележим напредък. Разбира се, добре и парламента да е обединен. Не казвам, че ще решим всички проблеми с един замах, но трябва да се опитаме да дадем възможно най-голям принос, доколкото е възможно, по най-структуриран начин. Благодаря ви. Uh, Председателката, сега се обръщам към Нидерландското председателство. Искате ли думата? Не, в такъв случай пак давам думата на представителя на комисията. от, говоря от името и на комисията, и на службата за външна дейност, която е част от Европейската комисия, разбира се. Първата ми забележка към последното изказване казахте много ясно, че страните членки а, са малко, не казахте, че са малко шизофренични, но че се сблъскват с а, проблеми. А, и също има проблеми и във вътрешните а, е, си работи, между министъра на вътрешните работи и министъра на външните работи на съответните страни членки. Разглеждайте това съобщение е като документ, но също така и като документ, който повдига редица проблеми. Може би някои от тях трябва да само да се подчертаят, други, на други да се постави ударение. Въпроси, които трябва да бъдат поставени на дневен ред в страните членки, които трябва да имат възможност да ги коментират и да вземат своите решения. за да могат да е, дадат насока и на европейските институции, и на останалите страни членки, как да върват от тук нататък. Значи не разглеждайте съобщението като нещо, което е а, 100% а, е, еманация на това, което мислят господин Юнкер и госпожа Могерини. А, това е просто едно искане и към страните членки, и към съвета да разгледа въпросите, които е, предлагаме за разглеждане. Е, и, е, именно вие, депутатите, трябва да кажете това, което е необходимо да кажете не на мен, не на комисията, а на, в страните, в своите страни членки. Сега да се спра на различните въпроси, които бяха повдигнати. Първо, какво значи понятието пакт в случая? Това е преразгледана двустранна политика, двустранна програма политическа програма между две страни в някои области, примерно правосъдие и вътрешни работи, върховенство на закона, зачитане на Женевската конвенция, на международното право, управление на мигрантските потоци, приемане на обратно на, незаконните емигранти. Нещо, което в то не беше добре формулирано. Значи ще преразгледаме политическия дневен ред по отношение на околната среда, транспорта, търговията, а също и тези компоненти на правосъдие вътрешни работи. Това наричаме на английски компакт, на български пакт, да кажем. Значи, необходимо е обаче значи да участва и другата страна в този процес. Да ни подкрепя с всички средства, с които разполага. Да ви дам един конкретен пример, за да разберете по-добре какво имам предвид. Да ще взема Тунис. Е, като пример, защото страната не е в момента каква е в центъра на вниманието. Първо и второ, защото комисията и службата за външна дейност подготвят съобщение, което а, е, в скоро време ще а, е, оповестят. За, съобщение за отношенията с Тунис. Тунис е страна, която има вече споразумение за асоцииране има план за действие за съседство, т.е. ние имаме двустранен програма, в която поне се по определени ангажименти. Значи в този диалог ние с Тунис ние ще се върнем отново към някои от неговите елементи. И, има елементи зачитане на Женевската конвенция, начина по който се третират бежанците, управлението на мигрантските потоци и е, връщането на незаконни мигранти. Но това не е основното. Това са ангажименти, които е, тунис, туниската страна е, сама реши да приеме. Ако те искат в бъдеще да имат управление, което е, е жизнеспособно в социално-економически аспект и да може да управлява своите граници. Значи, е, това е така. Е, интелигентният подход повече да искаме, повече да правим, отколкото глупавия подход. Глупавия подход беше дайте да дадем някоя бисквитка или морков на страната, за да направи това, което искаме. Не става дума за това. Става дума за интелигентния подход. Самата, самия Тунис да реши по, свой вътрешен потик, поради своите вътрешни нужди, какво а, да направи. И повече, кол, колкото повече тя решава да направи, толкова ние повече изискваме по отношение на а, зачитане на международното право. Тоест съществуват условия, но те са, това е доброволен процес. Ако Тунис реши самият самия Тунис, че иска да направи едно или друго за себе си преди всичко, а, и тук разбира се включва, се включва и компонента а, а, а, за миграцията и повече, кол, колкото повече те сами решат, толкова повече ние ще изискваме от тях. Толкова по този въпрос. Защото много от изказванията тук чух, че става дума за условия. Поставяме условия. Да, съществуват политически условия. Но това не са такива условия. Ако не приемете, примерно, няколко беженци, няма да ви дам моркова, който ви обещах, или ще използвам тоягата. Новите е, условия, това са политически условия. Няк, има и корумпирани държави, има и диктатури. Не може обаче да продължаваме е, да използваме моркова и тоягата спрямо тези страни, включително и спрямо диктатурите и корумпираните. Оча... Защото тези страни трябва да престанат да бъдат всъщност истинската причина за миграцията. Защото тук не става дума за цунами или за нещо друго. Става дума за причините, при които имаме над 80 милиона хора, разселени, изгонени от местата, където живеят. А някои от тези страни са много богати. Значи, както казваме, дайте сега заради бълхата да не изгорим Йоргана, става дума за следното. Ако искате партньорство, това ще бъде партньорство на 360 градуса, ще приемаме холистичен подход – и слува миграционна криза и самото понятие е, за партньорство включва определени условия. И тук ще да правя още една забележка, свързана с средствата, за които стана дума. Тук някои говориха по този въпрос. Казвате, обещаваме повече пари, какво ще получим срещу това, най-напред. Вече се, има заделени пари за нуждите на сътрудничеството, има контролни механизми, сметна палата и така нататък. Сега по отношение на допълнителните средства, откъде ще дойдат тези допълнителни средства? Ние не предвиждаме допълнителни средства в бюджета на комисията, а пък ако някой справо каза, не смятам, че страните членки могат да отделят значителни суми за тази цел. И това опитах се да го обясня в началото, когато говорих във връзка с съобщението. Става дума за нова стратегическа визия, за ново стратегическо виждане на външното измерение на европейските инвестиции. Ще се върна към примера си с Тунис. В, а, с Тунис имаме зона за свободна търговия, споразумение за свободна търговия. И Примерно, някой се обмисля е, да инвестира в Тунис. Един италиански е, депутат, е, например, зададе въпрос. Е, Италия, благодарение на нашето споразумение с Тунис в е, текстилният е, отрасъл, осигурява работа на 30-40 хиляди души в Тунис, в текстилния отрасъл. Значи, средствата за развитие са толкова колкото са, не можем да ги умножим Имаме, говорили сме за 500 милиона резерва, но това е максимума, който можем сега да а, отделим. А, значи трябва да използваме външните отношения, външното изменение на нашата политика. Примерно политиката на открито небе, German Wings, Ryanair и различни други фирми да могат да инвестират, това са частни инвестиции в, в Тунис и това е концепцията за инвести... инвестиционния план, за който се говори в, съобщението. тези две неща са свързани. Колкото повече, толкова повече. За това вече говорихме. Колкото повече ние дадем на Тунис, а Тунис ще каже, искаме да свържем нашето бъдещо социо-економическо развитие, социално-економическо развитие с Европа, ние ще направим това, което виси от нас, но и те ще направят своята част от се изведат своята част от пътя. А някой ме попита за законната иммиграция. Не знам кой спомена законната миграция. Спомням си, Джак Стро, министър на вътрешните работи на Великобритания, спомена това преди а, 15 на години. А аз тогава бях говорител на председателят на, на комисията Либе по това време. И тогава имаше и вестно предложение за а, а, миграцията. По това време много сериозно се мислеше за това как интелигентно да се използва на европейско равнище законната миграция. Беженците са си беженци. Това е нещо друго. Там говорим за солидарност, за хуманитарни аспекти и така нататък. Но сега говорим за нещо друго. За уравнението между търсене и предлагане е в тази област и нещо, което изобщо не е регулирано до сега. Например, преди 15 години По това време комисията Виторино предложи времени разрешения за работа в селското стопанство. Това беше по време на кризата в, Испания, с Марокко и така нататък. и разбира се, някой, който идва от Африка на юг от Сахара и иска да работи, да бере домати или там каквото друго и след това да се върне и тогава това изглеждаше една интересна възможност. Е, определени правителства и някои политически партии е, ни обвиниха, че това предложение е начин за експлуатиране на хората. Пускаме ги за 2-3 месеца в Европа да работят и след това да си отиват обратно. А, но ние им казахме, нека да дойдат в Европа без да рискуват живота си, да могат да поработят в селското стопанство и за 4 месеца ще печелят истински пари, а, не трохи. И това се, се върнат а, и много щастливо ще се могат да се погрижат за семействата си. А, и този пример се, е свързан с първият въпрос, на който се спрях когато сключваме споразумение с трети страни, не, е, става дума само за реадмисия, не става дума за изнасяне на външните ни граници далеч от Европа. Става дума за партньорство, в които част от което партньорство е реадмисията и се включват и въпросите на законната миграция. Ще мисля, че трябва да свърша до тук, но главното, което искам да ви кажа е следното – когато коментирате тези въпроси, не го, не го правете само пред мен, а, но също така обсъждайте ги в страните членки. Не забравяйте, че съобщението на комисията се дължи а, на а, решение на Европейският съвет и се базира на заключенията на съвета в, от това, за причините на миграцията. И става дума за заключенията на Европейския съвет на, на равнище на държавни ръководители и държавни глави. Е, става дума, че трябва да се погрижим за границите си, но не само това, трябва да развиваме нашата външна дейност но а, това беше политическото решение от страна на ръководителите, държавните ръководители. А, на срещата на министър на вътрешните работи и правосъдието на 15 октомври миналата година също беха направени определени заключения. Ако прочетете тези заключения, а, ще видите, че те ни поставят задача. И именно това е именно а, повече да се прави, за да се получи повече. А, ставаше дума за използване на тоягата и моркова, но сега в това съобщение ние говорим за партньорство, отговорност и ангажименти, които другата страна трябва да поеме. Включена е тук и реадмисията, защото без нея не може. Благодаря. Благодаря ви, господин Габричи. От сега представител на ГД вътрешни работи. Благодаря ви. Само няколко неща. Да ще навляза в по-технически подробности. Като цяло концепцията беше обяснена много добре от Ланело. Първо, ще се спра на самотно партньорство, включено в пактовете. Ние не искаме да изнасяме нашите отговорности, свързани с опазването на границите ни. Ние искаме да подсилим капацитета на тези страни да опазват сами своите граници. Ако отидете в тези страни, ще видите, ще видите че те са заинтересовани от нещо такова. Нито една страна не е заинтересована трафиканти да прекарват хора през територията им, защото трафикантите се фокусират не само върху трафика на хора, ами се фокусират върху всичко останало, което биха могли да вземат. Има много възможности, свързани с международната защита и ние не искаме да да спрем, разбира се, истинските бежанци да дойдат в Европейския съюз. Това, което предлагаме е да има повече правни възможности, които да се предвидят в този пакт, включително и през заселването. И съществува и друг феномен. Тоест, хората, които бягат от конфликтните зони, те предпочитат да останат близо до родината си, Етиопия или Ливан, например. И за такива страни е много важно гражданите им да останат някъде наблизо. Ако няма обаче условия да останат, те ще трябва да се придвижат по-нататък. Но ние не, ние не искаме да ги държим далеч от Европейския съюз. Ние искаме да създадем условия там, където те искат да останат. На следващо място, относно развитието в ГД вътрешни работи не можем да коментираме тази тема и <clears throat> най-вече, що се отнася до инструментите. Но нека да видим какви са възможностите. Искаме да изпратим послание, че искаме да си сътрудничим, да увеличим нашата подкрепа, да видим в тези партньорства кое е необходимо и кое не. Но не говорим само за това, че ще използваме ам, негативни стимули или ще видим къде можем да урежем средствата. Не става въпрос за това, въпрос за партньорство. Техническата помощ обхваща и обмяната на най-добри практики. А, искаме да изградим а, капацитет в тези страни. В ГД вътрешни работи се занимавам с това какви биха били потребности на тези страни и така нататък. Благодаря ви. Благодаря ви за изказванията. Сега преминаваме към следващата точка, но преди това трябва да обявя, че последната точка, точка 15, ще бъде а, отложена и се опитваме по някакъв начин да променим дневния ред и да я включим утре в дневния ред тази точка, която беше предвидена за днес. Преминаваме към другата тема европейска, и, европейска гранична и е, крайбрежна охрана. Докладчика ще ни информира как вървят тристраните тристранните срещи. Господин Пабрикс, имате думата. Доста неща бяха свършени вече по предложението за Европейска гранична и брегова охрана. Може би да напомня на колегите, които не следят всеки ден темата че това е много важно предложение от, от стратегическа, политическа, институционална гледна точка. Предложението е много важно за всички нас, защото то предвижда засилването на правомощията и възможностите на агенцията Frontex и се търси ефективен начин по който да подобрим и надградим администрацията, която се занимава с, с управлението на външните граници. В момента Европейския съюз е изправена пред една безпредседентна миграционна криза. Освен това сме изправени пред много сериозни рискове, свързани с тероризъм и а, престъпност В много страни по света конфликтите се разрастват. В тази връзка нямаме много възможности за действие и трябва да предприемам бързи мерки, свързани с управлението на нашите граници. И ако погледнем всичко през призмата на нашите държави членки, от гледна точка и от гледната точка на нашите граждани, които представляваме, трябва да кажем, че всички очакват от нас е, да вземем едно ефективно работещо решение, да зачетем и решенията, които ще вземат институциите, включително и Европейския парламент, решения, които ще имат влияние върху всички граждани на Европейския съюз, ще окажат въздействие върху сигурността в Европейския съюз. Освен това, ще се окаже подкрепа на хората, които се опитват да стигнат до бреговете на Европейския съюз, като се надяват тук да намерят сигурност и по-добро бъдеще. И така, каква е ситуацията, свързана с тристранните срещи? За много кратък период се опитват успяхме да проведем пет технически срещи и три тристранни срещи. Последната среща беше вчера. И мога да кажа, че сме постигнали значителен успех, разбира се, благодарение на отдадеността на нашите асистенти и съветници. Да не забравяме и приноса на докладчиците в Сянка. Благодаря на всички за тяхното присъствие и за техния принос. Не винаги е лесно да се постигне съгласие, но това е живота. И ам, накрая, когато постигнем окончателната победа, ще можем да ви представим един окончателен документ, който да бъде гласуван в, комисия, в ресорната комисия и в пленарна зала. Със съвета преговаряхме и по редица въпроси. Ще се спра накратко на тях. положителни са развитията, мога да кажа като цяло. По член 4 концепцията за е, интегрираната система за управление на границите и какво означава това. Постигнали сме почти съгласие по този въпрос. Като цяло има общо съгласие, че що се отнася до Европейската гранична и брегова агенция трябва да се засили ролята и контрол от страна на Европейския парламент. това е свързано и с повече е, отговорности при вземането на решения тук. Трябва да кажа честно, че Комисията и съвета се съмняваха в началото, но в крайна сметка успяхме да отбележим напредък. Относно присъствието на лица за връзка в държавите членки. Смятам, че и там вече сме близо до постигането на съгласие, въпреки, че имаше някои възражения от съвета и от някои държави членки, но се опитахме да ме обясним колко е важно това, какви ще са задълженията на тези хора в държавите членки, че те ще улеснят сътрудничеството между държавите членки и ще улеснят и информа... обмяната на информация. Трудно е да си представим ситуации, в които ефективно можем да управляваме нашите граници и на време е да предоставим подкрепа и как да стане това, ако нямаме необходимата информация. Ето тук е ролята на тези лица за връзка в държавите членки, които ще допринесат за решаването на проблема. И така, в тази си част текста ще бъде усъвършенстван относно оценка на уязвимостта и по тази тема сме постигнали напредък. За агенцията това ще е важен инструмент, за да може по-бързо да локализира слабите места по границите. Ще има и допълнителен механизъм. Това е допълнителен механизъм към механизма, предвиден в Шенгенското споразумение трябва на време да се разбира какво се случва и точно къде е по външните граници. Опитваме се да постигнем напредък по отношение на техническото оборудване. Важно е да се разбере, че на временната подкрепа посредством а, служители това е само едната част от решението. Тези хора, тези служители трябва да разполагат и с съответните технически средства. В някои държави членки има проблем с предоставянето на това оборудване. Те не знаят точно как да стане това, но могат да го направят, защото ако намерят начин да постигнат съгласие за навременното предоставяне на човешки капитал, това разбира се ще бъде допълнено, като се вземе решение и в парламента за предоставянето и на техническа помощ. Общо ще са около над 5000 служителите, които ще отговарят за управлението на границите като ще се предвиди пул от 1500 допълнителни служители за охрана на границите. Съвета има своите аргументи които ще ни помогнат, когато е необходимо а, да се а, използва по-голям брой а, служители. Да, не, не знам какво ще случи в бъдещето. В бъдеще създаваме агенция, която няма да работи само от днес за утре, ами изграждаме агенция, която ще допринесе за по-доброто управление на границите през следващите 10 години. Има много важен напредък, отбелязан а, по отношение на основните права. В член 1 има препратка към основните права. Самия регламент обхваща и, тези права. Има и служители, които отговарят за основните права и трябва да използват всички ресурси, които са им необходими като цяло можем да гарантираме, че ще има необходимите ресурси, необходимите средства и никой не може да се оплаче нито тук в Европейския парламент, нито където и да е било, че основните права не са били взети предвид. Аз очаквам, че тези от нас, които са загрижени за основните права, в крайна сметка ще подкрепят създаването на тази агенция. Ами да, всеки път е изпълнен с препятствия, нищо не протича винаги гладко. Тристранните срещи ще продължат, както и техническите срещи. Надяваме се да отбележим напредък и по другите въпроси. Имаме е, проблем с един въпрос, свързан с спешните действия, съгласно член 18. Европейския парламент реши да подкрепи съвета той да бъде този, който взима решението. От страна на парламента не, се съглас... не сме съгласни в случай, в в които държава членка не иска да окаже подкрепа. Това е една хипотеза, която трябва да се вземе предвид. Да речем, ако говорим за държава членка, а, която има нужда от помощ, а, но не иска такава помощ, съвета е, посочи, че в е, такива случаи е, трябва да се позволи контрол на вътрешните граници. Нямаме съгласие помежду ни все още по този въпрос, но колегите в комисията ни напомнят, че ако Ако, да речем, си представим, че създаваме един тигър, не може да си представим, че този тигър веднага ще бъде изпратен на стоматолог, за да му бъдат извадени всички зъби. Ние, с други думи, трябва да гарантираме, че законодателството, което създаваме, ще бъде имплементирано, прилагано на практика. Това обаче е нашето убеждение като цяло, че все пак здравия разум ще надделее. Съветът иска да се а, заличи думата брегова от а, заглавието. Ами не може, имаме много острови, имаме много морски граници. А, те също трябва да бъдат а, взети предвид. Мятам, че и по този въпрос ще намерим а, а, съгласие. Друг въпрос, по който нямаме все още съгласие, е свързано с назначаването на изпълнителния директор и също няма съгласие по междуинституционалните въпроси. Искаме да има баланс между правомощията на е, изпълнителния директор и управителния съвет. Все още търсим по какъв начин да постигнем компромис. Ясно е, че независимо от това как ще приключат дискусиите, ролята на парламента ще е по-важна, отколкото преди. Но да не забравяме, че правата носят след себе си отговорности. И на последно място, нещо по което също нямаме съгласие на този етап – е въпроса за връщанията. Агенцията ще има засилени отговорности, свързани с връщанията, но в същото време все още има някои въпроси, които са отворени и трябва да намерим обща позиция. Трябва да припомня, че връщанията са много важна част от този документ и не можем да приемем документ, който е без. Ам, ам, възможност за цялостна интеграция на а, тази част, която обхваща връщанията. Тази част трябва да бъде интегрирана в текста. А, и така, Искам да благодаря на докладчиците в сянка, на сътрудниците, на преводачите, на всички останали, които допринасят за постигането на компромис в рамките на Нидерландското председателство. Работим на пълни обороти, защото е много важно да постигнем съгласие, за да може тази агенция да започне да работи ефективно. Надяваме се, че до края на месеца ще мога да ви информирам за вече постигнатото окончателно решение. Ще включим и някои от а, а, постиженията, които вече а, сме постигнали тук в Европейския парламент. Нещо, което е много важно. Говорим за регламент, който предвижда създаването на ефективна европейска гранична и брегова охрана, която ще оказва съдействие на държавите членки в нужда. Нека да не си мислим, че това ще е решение в всяка една ситуация, но ако не можем да се справим с този проблем, тогава да, да си зададем въпроса въобще с какво можем да се справим и то на време като цяло е отбелязан много значителен напредък и съм готов да отговоря на вашите въпроси. Ако имате такива, ще чуя а, с удоволствие вашите коментари и пожелания, ако имате такива. Благодаря, господин Пабрек, за положените усилия. Сега се обръщам към докладчиците в сянка. Господин Нидермюлер, искате ли да кажете нещо? Искате. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Напълно съм съгласен с казаното. Мисля, че работим интензивно, работим в дух на сътрудничество. Мисля, че остават още една или две области, в които трябва да се поработи, за да се стигне до споразумение. По-моему, ние в парламента постигнахме добри компромиси с комисията и с съвета. Докладчик положи страшно много усилия за тези компромиси. Изминахме дълъг път. Ние смятаме, че основният проблем са връщанията и операциите за връщанията. Ролята на граничната охрана тук е твърде голяма според нас. Ние смятаме, че граничната или брегова охрана не трябва да се превръща в а, Световна агенция за връщане. Връщанията са важни, естествено, що се отнася до управлението на границите, но не трябва да се превръщат в най-важната част. Точно тук се работи за постигане на компромис. Аз съм убеден на 100%, че в идните няколко дни ще стигнем до компромис по този въпрос. Благодаря, госпожа Викстрам. Вие замествате госпожа Крисбек на френски. Благодаря, благодаря господин председател. Ще говоря от името на докладчицата в сянка Натали Грисберг. Ще, говоря, ще се опитам да говоря на френски за първи път в тази комисия. Най-напред благодарим на докладчика за своята отлична работа след сложни преговори и който с... Е, ето, Натали пристига. И, и на този етап Натали, разбира се, ще поеме думата. Тя ще повдигне редица въпроси, преди всичко необходимостта да се проведе, проведат операции на издирване и спасяване от новата агенция Frontex. Второ, то се отнася до структурата на агенцията, нашият парламент и особено нашата политическа група. Още от самото начало настояваше за създаване на Европейска агенция и то силна Европейска агенция изпълнителният директор на тази агенция е много важна фигура в, в рамките на този проект. Той си има много важни правомощия. И в този смисъл процедурата за номиниране на изпълнителния директор има ключово значение и много важно е парламентът и съветът а, а, да имат тия така активно истинско участие в тази номинация. Сега давам думата на Натали. Благодаря и добър ден на всички. Най-напред е, благодаря на Сецилия, която говори, говори на езика на Молиер. Много дипломатично решение. И тя благодари, че тя прие да представя някои е, от елементи е, от дебата, който ние водихме в рамките на триалога. Извинявайте е, за моето закъснение срещнахме е, трудности по пътя, хулигани, камиони, задръствания, какво ли не. И, е, е, а, а, още един път благодаря на Сесилия за това, че беше готова да представи вместо мен текста. Също така от името на целия наш екип, също така и колегите в Сянка, Искам да им благодаря за тяхната работа и за решимостта им, а, както и решимостта на, на докладчика. По този въпрос много важен по същество. А, а, е, е, тема, която много внимателно се следи от нашите съграждани. Те много често не се интересуват от нашата работа, но в случая те много внимателно следят какво правим и очакват отговори. Както Сесилия посочи, Отговорите, които очакваме по тази тема, трябва да бъдат глобални, цялостни. Разбира се, не можем да очакваме Frontex още от, като тръгна от нулата да реши всички проблеми, които повдига мигрантската криза. Разбира се, Frontex не е единствената агенция, която се занимава за това. Искам така, също така, да благодаря за привнесеният арти, артистично измерение в нашата работа. Повечето от докладчиците в Сянка работиха в тясно сътрудничество, въпроси, които обсъдихме с комисията и с съвета. искам също така да кажа, че когато става дума за връщанията, е, и е, решенията, които се взимат по този въпрос. Групата поддържа е, създаването на ефикасна политика на връщане, при която преди всичко трябва да бъдат гарантирани и това подкреп, подчертаваме дебело. Подчертано беше и по време на триалога, да има гаранция да няма това, което на френски наричаме рефулмон, да няма основателни връщания преди да бъдат изслушани хората. И очевидно нещо ново, което е това в позицията на съвета беше казано и ще бъдат дадени правомощия на Фронтекс да връща от една страна трета страна в друга трета страна, нещо, което не бе приемливо поначало. Във всички случаи трябва да зачитаме нашите собствени критерии, когато става дума за връщане на хора от Европейския съюз към трети страни. В никакъв случай не трябва да застрашаваме основните права когато става дума за връщане. Особено това се отнася, когато от една трета в друга трета страна. Няма да се спирам на всички подробности и условията, при които бяха водени тези преговори. Благодаря още един път. Благодаря Натали, благодаря за излагането на тази тема. Госпожа Бьорк, съвсем накратко. Всички знаят, че в Обединената левица ние имаме сериозни възражения спрямо тази европейска гранична охрана. Ние смятаме, че предложението да се премахне бреговата охрана от заглавието е доста разумно. На шведски, между другото, този термин означава нещо съвсем различно. Нашия докладчик в сянка, госпожа Албиол, смята, че основният проблем е връщането, както вече беше казано. В парламента ние отхвърлихме възможността за този нов супер Фронтекс да се занимава с връщане от една трета страна към друга трета страна. Например, от Турция в Ирак. Много е важно ние да се придържаме към позицията на парламента по този въпрос. Европейския парламент премахна този аспект от предложението на комисията и това трябва да остане така. Не трябва да се създава организация, която да се занимава с такива връщания от трета страна към трета страна. По никакъв начин нямахме да се гарантира правото на убежище. Затова, че ние, затова ние смятаме, че докладчика трябва да запази позицията на парламента. Благодаря, обръщам се към комисията, към председателя на съвета, представителя на съвета, по-скоро искате ли да се изкажете? Не, господин Пабрик също не желаете. Благодаря. Желаем ви успех по време на преговорите. Надяваме се на добър резултат. Колеги, имаме 10 минути до гласуването, така че ще направим пауза от 10 минути и ще продължим в 11.25. Ще гласуваме въпрос към комисията и съвета относно Европейската прокуратура. Uh, Уважаеми колеги, моля ви да вземете местата си. Нека да продължим с гласуването. Гласуването днес е безпроблемно. Всъщност, два пъти ще гласуваме. Ще гласуваме един въпрос към комисията и един въпрос към съвета. Въпросите са свързани с Европейската прокуратура и Евроюст. Моля ви да заемете местата си. И така. Okay. So, let's vote. I... Нека да гласуваме сега. Кой е за въпроса с искане за устен отговор към комисията относно Европейската прокуратура и Евроюст? За, против, въздържали се, приема се. Това беше ясно. И сега въпроса към съвета за, против, въздържали се, приема се приемаме тези два въпроса. Толкова с гласуването за днес. Следващия път, следващата седмица, във вторник сутринта ще имаме много по-проблемно гласуване, така че се подгответе. Продължаваме. Всички сте тук, между другото. Нека да спомена, че тази сутрин ще приключим в 12. Доклада на госпожа Файон ще трябва да бъде разгледан в друго заседание, може би идната седмица. Последната точка от дневния ред за днес сутринта. Госпожо Маковей, заповядайте. Бихте ли повторила, защото е шумно в залата? Доклада на госпожа Файон относно Косово се отлага, така ли? Да, тъй като самолета на госпожа Файон не е дошъл на време, тя няма да бъде тук на време. За съжаление няма да намерим време за тази точка утре. Вероятно ще трябва да я прехвърлим за следващата седмица. Секретарията работи по въпроса. Тази сутрин ще приключим в 12. Благодаря ви, колеги. Нека да продължим сега. Ще имаме представяне на окончателното проучване на така наречената милио. Това е едно проучване, което беше поръчено от нашата комисия. Става дума за оценката на въздействието на съществените изменения, които могат да бъдат включени в мандата за преговори, що се отнася до директивата за правната помощ за подозрените обвиняемите по наказателното производство и по производството е, по Европейската заповед за арест. Целта е да укрепим процеса на тристранния диалог възоснова на анализ на настоящото положение в държавите членки. Искаме да чуем оценката на въздействието. Ще дам думата първо на госпожа Маняки Грива, която е изпълняващ длъжността ръководител на звеното за оценките на въздействието. След това ще дам думата на госпожа Дала Поца, юрист и на госпожа Марковска, която също е консултант. Благодаря. Искам да ви представя сега нашите заключения. Преди да го направя обаче, нека да ви припомня контекста. Това проучване беше извършено от нас по искане на вашата комисия. Оценката засяга съществените изменения Комисията Либе поиска да оценим 7 изменения от доклада на господин Де Йонг, които бяха представени през май. Това са изменения, които сега изчитам. Изменения 29, 39, 41, 42, 43 и 44. Проучването взема директивата като отправна точка и взима предвид, освен това, оценката на въздействие от страна на комисията за правната помощ. Организацията Милио е организация за консултации в Брюксел с дългогодишен опит – Оценката на въздействието в момента е на заключителен етап и ще бъде представена на комисията съвсем скоро. Основните заключения ще бъдат представени днес от госпожа Вирджиния Далапоза, която е правен съветник и ще бъде представена освен това от Агнешка Марковска, съветник по политиките. Госпожа Далапоца, благодаря. Ще започнем с представяне на целите на проучването. Проучването иска да проучи социоекономическото въздействие на измененията, за да се види какво ще е въздействието върху правата на заподозрените и обвиняемите. Представят се, освен това, альтернативни сценарии за изменения 31 и 42 Целта е да се види позицията на различните институции. Това проучване се основава на интервюта с експерти по правни въпроси. Направихме количествен анализ, който се основава на оценката на въздействието на комисията. Този анализ покрива 28 държави членки. Имаме и качествен анализ, който покрива 10 държави членки. Тъй като нямахме много данни, нямахме много време, ние не успяхме да направим количествена оценка на изменение 41 и 44. Един от основните въпроси, свързан с правната помощ, е факта, че националните стандарти и практики са много различни в държавите членки. Това води до недостиг, що се отнася до защитата на правото за юридическа помощ. Нашия анализ показва, че приемането на измененията би имало положително въздействие относно правата на заподозрените. Измененията ще укрепят позицията на правната помощ като съществен елемент в наказателното производство и ще гарантират практическото използване и даването на правото за достъп до юрист. Повечето от измененията ще бъдат свързани с съответните разходи, Една добре функционираща правна система обаче би могла да оптимизира производството, може да намали времето, в което заподозрените са държани в центрове за задържане и може да ограничи броя на погрешните присъди, както и пренаселването на затворите. Някои от ползите са трудни за измерване в паричен вид, като това наистина е, е проблем. Тук говоря за задържания, които е могло да, да не бъдат направени, но въпреки това има сериозни аргументи в полза на това да се приемат тези изменения. Изменение 29, сега приложното поле. Има предложение то да се увеличи. Какво е въздействието? Даването на правна помощ за хора, които не са лишени от свобода, но които са обект на разследване, това е едно добро предложение. По този начин правата на хората ще бъдат по-добре защитени и тези хора ще бъдат представени по-добре и тяхното правило, право на справедлив е, процес няма да бъде нарушено. Даването на обичайна правна помощ в допълнение към е, условната временна правна помощ е, би гарантирало правото до юрис и правото на съдебно справедливо производство по време на целия процес. Изменение 29. Тук става дума за по-оптимизирано производство, което може да се очаква след като се приложат минималните стандарти за обичайната правна помощ. Ако това се приеме, тук би имало спестяване на средства за администрациите на държавите членки. В същото време това е най-скъпата мярка. Разходите биха възлезли между 244 и 386 милиона годишно в Европейския съюз. Тук се включват приблизително 61 милиона евро поради разширяването на приложното поле за лица, които не са лишени от свобода и приблизително около 200 милиона поради разширяването на приложното поле за обичайна правна помощ. Изменение 31. То изключва някои дребни закононарушения от приложното поле в два случая. Когато санкция може да бъде наложена от орган, който е различен от съд и когато не може да се наложи като наказание лишаването от свобода. Правна помощ трябва да се дава във всички производства пред съд. Какво ще бъде въздействието на това изменение? Правата на заподозрените и на обвиняемите биха били по-добре гарантирани в тези държави членка, където правната помощ в момента не се дава за дребни закононарушения. В други държави членки, където няма изключване по силата на типа закононарушение, или няма да има никаква промяна, тъй като държавите членки могат да решат да ограничат правната помощ за някои по-дребни закононарушения. А ограничаването на правната помощ за по-незначими случаи би довело до спестяване на средства от порядъка на 0,2-11% от общите разходи. Изменение 39 има за цел да ограничи възможността за държавите членки да си възстановяват разходите за правна помощ в а, два случая. На първо място, когато окончателното, когато има окончателно решение, че лицето не отговаря на критериите за допустимост по отношение на обичайната правна помощ. И втория случай, когато има невярна информация относно финансовото положение за за подозрения. В тези два случая държавите членки ще могат да си възстановяват средствата за правна защита. Това изменение би довело до даването на правна помощ за повече лица, тъй като ще се намалят рисковете за възстановяване на, на помощта. Разходите за държавите членки се преценяват на около 7 милиона евро годишно. Това отговаря на около 15% от разходите, които в момента се възстановяват. Тоест, държавите членки няма да могат да си възстановяват тази сума в рамките на тези два случая, които описах. Изменение 41. То засяга независимия орган. Казва се, че решенията за даване на правна помощ и за номинирането на адвокат трябва да се вземат бързо и от независим орган. Това изменение би имало положително въздействие относно правото за достъп до адвокат, правото за справедлив процес, равнопоставеността и презумпцията за невиновност. На практика съответните органи няма да могат да преценяват, т.е. по своя преценка да дават право на адвоката. Изменение 42 засяга Европейската заповед за арест. То налага задължение на държавата членка която издава заповедта за арест, да гарантира, че се дава правна помощ. Освен това, има задължение за трета държава членка, където се събират доказателства да се дава правна помощ. Предоставянето на правна помощ в държавата, която издава заповедта, би довело до ефикасност на прилагането на правото за двойно представителство и в издаващата държава, и в изпълняващата държава. Сътрудничеството между адвокатите в двете държави членки би довело до по-малко погрешни или неуместни искания за европейски заповед за арест. Правната помощ в издаващата държава членка би увеличило шансовете за намирането на альтернативни решения и това може да доведе до оттеглянето на някои гаранции, альтернативни решения, какво имам предвид, например, изслушвания по интернет. Ползите биха били намаляване на разходите, когато има погрешно предоставяне е, на едно лице. Е, общите разходи в този случай възлизат на между 0,63 и 1,34 милиона годишно. Изменение 43 предвижда държавите членки да създадат система, която да гарантира качеството на правната помощ, независимостта и обучението на юрисконсултите. Създаването на минимални стандарти и схеми за акредитация и обучение би гарантирало, че юрисконсултите са с необходимата квалификация и притежават необходимите умения. Това би гарантирало правото на свобода, правото на справедлив процес и правото да се смяташ за невиновен Разходите за обучение, акредитация и наблюдение се оценяват на 13,4 милиона годишно. И накрая изменение 44, правото на обжалване. Дава се правото на обжалване, що се отнася до отказа на правна помощ и правото за ефективна правна защита в случай, че достъпа до правна помощ се забави, откаже или бъде успорен, подкопан по някакъв начин тук се прави връзка с член 6 и 13 от Европейската конвенция за човешките права. Подобна мярка би имала положително въздействие, особено в тези държави членки, където няма възможност за обжалване, когато е отказана правна помощ. Това би гарантирало справяне с произвола при даването на правна помощ правото на обжалване, ако то стане безусловно би довело естествено до, до, до по-добро отношение, по-добър процес, но това е свързано с разходи. Тези разходи обаче едва ли ще бъдат значителни, тъй като правото за обжаване съществува в повечето държави членки. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на всички на, на вашите, за вашето изложение. А сега ще помоля колегите, които искат да вземат думата, да го сторят. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на изследователите, които са направили а, проучването по наша поръчка. започва процесът на преговори в триалога по повод на правната помощ. Съветът много сериозно се отнася а, към този въпрос и би искал да знае какви ще бъдат въздействията и по-специално последиците, бюджетните последствия от едно подобно решение. За да могат да се съчетаят предложенията за правна помощ на комисията, с, с правата, които а, за подозрените и обвинените а, имат съгласно а, директивата, да няма разлика между а, двете директиви. Мисля, че оценката на въздействието, което а, се спира на определени изменения и тяхното въздействие, показва, че разходите, които проистичат от нашето предложение, са сравнително скромни, докато това, което ще спечелим по отношение на правата на човека е значително. Значи това е главният извод. Тоест сме стигнали етап на преговорите, когато в съвета вече се говори за компромисите и как да подходим към тях, но тук оценката на въздействието показва нещо, което не сме чули от съвета никога, че изобщо ще се окаже невъзможно. твърди се, че няма да може да плащаме за това, което, което искаме да постигнем. Затова съм благодарен на оценката на въздействието. Разбира се, в кратки срокове е много трудно да се получат всички данни. Това е, са посочват и онези, които са направили проучването, но макар и да не се разполагали с всички данни, изследването ще бъде полезно по време на триалога, защото в, в съвета, пък и страните членки също не са в състояние да предоставят необходимите данни, когато искаме от съвета да ни каже какви ще бъдат разходите, те не могат да го направят. И мисля, че Единственото, което мога да кажа в случая, е, че има разлика между различни страни членки. Някои страни членки са напреднали повече по отношение на правната помощ от други. Има страни, в които е, липсва развита система на правна помощ. И разбира се, те би трябвало да получат повече средства и ще изразходят повече средства, за да надогонят напредналите. Но общо взето Добре е, че имаме тази оценка на въздействието, за да може на онези, от които отговарят, да покажем, че не става дума само за приказки, а да говорим с реални данни. И по време на диалога се надявам, че може да приключим този въпрос по време на дерландското председателство, но ако не, ще преговаряме докато е необходимо. Господин, благодаря, господин Дион. Виждам, че няма друг желаящ да се изкаже по този въпрос. И така. Благодаря за работата, която сте свършили. Закривам сутрешното заседание. Ще се съберем отново в 3 часа, когато ще е, разменим мнения с господин Димитриус Аврамополос, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството. Благодаря.